Und wir fangen an mit der Abstimmung zu Punkt 16. И така, започваме с гласуване по точка 16. Това е устен въпрос, устен отговор от съвета и комисията. Нека да гласуваме електронно за упражнение, да видим е, как ще протече. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е с 36 на 2. След това въпрос към съвета. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. И сега точка 17. Доклада РИС. Иска ли докладчика да вземе отношение? Разбрах, че иска. Благодаря, господин председател. Зная, че гласуваме бих искал да ви припомня какво, какви са нашите предизвикателства. А, тук сме на второ четене, вършиме работа в колуарите между докладчиците в сянка. Бих, искал да ви, бих искала да ви а, припомня, че организирахме три, три странни заседания с а, кипърското председателство. А, ще се ограничи обхвата до само за а, тези лица, които имат а, необходимост, кърмачета, деца под 3 години и болни хора. Всички други категории и всички други продукти ще бъдат в General Food Law липсата на толерантност към глютен и други вещества се включват в Information for Consumer. Там вече са залегнали съответните правила, свързани с алергията. И имаме напредък по етиктирането, тъй като успяхме да убедиме държавите членки да удължат срока до 12 месеца и нашата комисия прави всичко възможно за отстраняване на нано веществата, на, на, на, на нано партикулите и имаме много напрядък. Нашите искания бяха чу, чути. И само още една дума относно формата. Както казах, това е предварително споразумение на второ четене. Ще видим дали е, ще ще има повторно такова, но струва ми се, че сме постигнали много добър компромис прямо обикновената класическа процедура и спрямо първото четене, защото знаете, че понякога комисията и съвета са единни и трудно а, ни чуват. Така че много бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка, които ни помогнаха. И факта, че успяхме да гласуваме на първо четене в пленарна зала, помогна много. Затова още веднъж искам да благодаря на докладчиците в Сянка, Шлитър, Гърлинг, и другите, които спомогнаха да прокараме това законодателство и да, по, да, по, да, по, да помогнем на хората, които са уязвими и които не са обикновени потребители. Благодаря. Нека да гласуваме електронно. Значи, за първи път гласуваме а, това Второ, предварително гласуване. Моля, гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. С мнозинство е прието. Чудесно. И сега, точка 18. Това е протокол от Нагоя. Моля, гласувайте с ръка. Не, не, извинявайте, ще гласуваме електронно. Гласувайте сега, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Петдесет са. Прието е. Благодаря ви. И сега става малко по-сложно. докладът ОСКИ. Докладчикът иска да вземе думата преди да започнем гласуването. Благодаря, господин председател. Ще говоря на чешки. Преди гласуването искам да спомена три важни елемента на този доклад. Най-напред значението на превозните средства. То трябва да е, така да се каже, допустимо. Сега по отношение на нивото на шума. Трябва да имаме система за уточняване на нивото. И трябваше да се да постигне съгласие да имаме един основа. Не сме постигнали такава. Към приложение 3 има предложение за изменение. Това е таблицата за сравнителни резултати. А независимо как гласуваме, предварително искам да кажа, бих желал доклада да се гласува колкото се може по-скоро в пленарна зала, да видим как какво е, каква е нагласата на парламента по този въпрос, за да имаме силен мандат за преговори с съвета? Благодаря, господин Оски. Имаме две предложения, които не са допустими. Ще започнем с 46-то изменение за, против. Отхвърлено е изменението. 47, 48 и Тран. Гласуваме ги. Гласуваме 46. Електронно гласуваме, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. А сега член 3, това са изменения 47, 48 и тран 14. Гласуваме общо на блок. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Ще гласуваме електронно. Не е ясно. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Сега е ясно прието. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Прието. 50 и Тран 16. Кой е за? Против? Приятно. Е. Сега минаваме към 53. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено е. 54 за. против, въздържали се, отхвърлено е. Тоест, ще проверим 54. Край на гласуването. Прието е. Това не беше ясно. Прието е. И така 55-то. Моля, гласувайте сега. против 55, ясно е, че е прието. Тран 17 за, против, въздържали се, прието. 56 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Ще проверим обаче електронно 56. Така моля от колегите. Край на гласуването. Отхвърляме. Консолидираме изменение 1. А, гласуваме електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. А сега 58 изменение. Не. Извинявайте, казва ораторът. Гласуваме 62 за. Това е на страница 4 и е изменение 62. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 63 за против, въздържали се, отхвърлено е. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. 58 и 61 ще гласуваме заедно за тях, за, против, въздържали се, мисля, че е отхвърлено. Нека проверим. Проверяваме 58 и 61. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. Имко 10. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието, но нека проверим. Не беше много ясно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Моля, вдигайте ръце. Номер 6. За. Против. Въздържали се. Прието е. Консолидирано изменение в 2. Електронно гласуваме. Моля, гласувайте сега. Гласувахте. Край на гласуването. Отхвърлено е. 66 и 68. По тях гласуваме за. Против. Въздържали се. Прието. 7. Е. 7 пада. Тран 21. За. Тран 21. За. Против. Въздържали се. Прието. 70 и имко 11. Гласуваме по тях заедно. За. Против. Въздържали се. Прието. 71 и 72. За. Против. Въздържали се. Прието. 73 гласуваме. За против, въздържали се, прието е. 76 за, против, въздържали се, отхвърлено. 74 и 75 за, против, въздържали се, прието е. 79 за, против, въздържали се, прието е. Компромис Трети. За. Против. Прието е. Девето. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Прието е. 11. За. Против. Въздържали се. Прието е. Имко 15 пада. 12 и имко 16. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, прието е. 85 за, против, въздържали се, прието е. 86 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 13 за, против, въздържали се, прието е. 87 и 25 за, против, въздържали се, прието е. 15 за, против, въздържали се, прието е. 16 и 88 и трам 26 за, против, въздържали се, прието е. 17, 89 и трам 27 за, против, въздържали се, прието. 18, 90 и 8, 28 тран за, против, въздържали се, прието. 92 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърляме. 93 за, против, въздържали се, отхвърляме. 94 за, против, въздържали се, отхвърляме. Сега Приложенията 95 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 95. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. 96 за, против, въздържали се, отхвърлено. 97 за, против, въздържали се, отхвърлено. 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 и 100 за, против, въздържали се, отхвърлено. 101 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 102 за, против, въздържали се, отхвърлено. 103 за, против, въздържали се, прието. 105 за, против, въздържали се, отхвърлено. 106 за, против, въздържали се, отхвърлено. 109 за, против, въздържали се, отхвърлено. 108 за, против, въздържали се, отхвърлено. 107 за, против, НП не иска да гласува, въздържа се, така ли? Моля, електронно гласуваме. Не беше ясно. Гласуваме по 107. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Е. И така, Тран 29 за, против, въздържали се, прието. 111, 112. Гласуваме по тях за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 113. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 114. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 20. Първа част. Точка А. И 115. Първа част А. И имко 17. За. Против. Въздържали се. Прието е. 20. Част 2. Точка Б. 115. Част 2. Точка Б. И имко 18. За. Против. Въздържали се. Прието е. И така. 20. Част 3. И 115. Част 3. Имко 19. За против, въздържали се, прието е. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега консолидирано изменение 5. Приложение 3. Гласуваме електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. С това имате въпрос ли? Процедурен въпрос или какво имаше? А, останалите текстове падат. 22 и имко 21. За. Против. Още веднъж моля. Само зелените, само зелените гласуваха. Значи гласуваме 22 и имко 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 135 за. Против? Мислим, че е прието, но нека гласуваме електронно, защото не беше ясно. И така, гласуваме за 135-то електронно. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. 36 за, 24 против. Прието е. Моля ви, гласувайте когато е съвдигане на ръка, защото не се вижда иначе. 136 гласуваме сега. За. Против. Въздържали се. Прието. 137 е. за. Против. Въздържали се. Прието е. 138 за. Против. Въздържали се. Прието е. 139 за. Против. Въздържали се. Прието е. 140 за против, въздържали се, отхвърлено е. Имко 22. За. Против. Въздържали се. Прието е. Имко 23. За. Против. Въздържали се. Прието. 142 е. е за, против, въздържали се, прието е. 143 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 25. Това е разделно гласуване на 4 части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Трета част за, Само ли Себер е за. Така ли? Моля, за третата част на 25. Който е за, моля да вдигне ръка. Против. Отхвърлено е. Четвърта част за. Против въздържали се, отхвърлено. Тран едно. За. Против. Въздържали се. Прието. Е. Изменение едно. За. Против. Прието е. Имко две. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 26. Ще гласуваме електронно. 2. Имко 2, извинявайте, Имко 2 гласуваме електронно. Имко 2. Отхвърлено е. 26-то гласуваме. За, против. Отхвър... Е, прието е. 28 за, против. Прието е. Тран 2 за, против. Въздържали се. Прието е. 32 е за, против, въздържали се, прието е. 29 пада, 30, 30 гласуваме за, против, въздържали се, прието е. 31 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, нека проверим. Проверяваме 33. Моля, гласувайте сега. 33 електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 3. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 4. За. Против? Въздържали се, приема се. Тран 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30. Ще проверим. Ще проверим е, Тран 4 електронно. Моля, гласувайте сега. Тран 4. Край на гласуването. Не, беше много бързо явно. Гласуваме електронно Тран 4. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Сега 36 за. Против, въздържали се. Прието е. Имко 6 за. Против, въздържали се. Приема се. 38 за. Против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме. 38 електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Беше ясно, да. Отхвърлено е тран 6. За, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 и Тран 8. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Тран 9 за. Против, въздържали се, приема се. Тран 10 за. Против, въздържали се, приема се. Тран 11 за. Против, въздържали се, приема се. 3 за против, въздържали се, приема се. Имко 7 за, против, въздържали се, приема се. Тран 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, крайното гласуване. Докладчикът иска думата. Благодаря. Благодаря за гласуването. Аз казах, че гласуването ще е проблематично, но не очаквах това. Аз помолих моята политическа група да гласува на, на крайното, на финалното гласуване против. Благодаря ви. wir stimmen Добре. Гласуваме за доклада. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. С малко мнозинство Първото гласуване е прието. Сега правим второ гласуване за законодателната резолюция. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Четири колеги още не са. Гласували край на гласуването. 30 за, 27 не, 2 въздържали се също е прието. Искам да попитам докладчика, господин Оски, да ви попитам искам. Ние имахме много проблематичен вод. Искам да ви помоля да кажете как ще процедирате по-нататък. Искате ли първо четене или директно второ четене? Моля, кажете. Кажете ясно какво ще се случи. Както аз казах в началото, на второто четене, ще, второ четене е само възможно. Бих могъл да си, да си представя, не бих могъл да си представя да влезем в преговори. Сега моето предложение е второ четене. Yeah, to to plenary, but... Просто Ясно, да, отива в пленарна зала. Извинявайте. А, това са нови правила и аз се упражнявам. Искаме ли преговори? Или не искаме? Не, не искаме. Ясно, значи не влизаме в преговорите, е, директно отиваме в пленарна зала и ще гласуваме тогава текста отново. Благодаря на колегите, благодаря, че работихте концентрирано. Wir kommen jetzt Bericht. Преминаваме към доклада Преминаваме към доклада Прозрачност. Не знам кой е колегата, който си прави гимнастика там. Мога... Искам да помоля колегата Вайс Гербер и другия колега да продължат разговорите вън, за да може ние да гласуваме. Минаваме към гласуване доклада за прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти. Започваме гласуване. Изменени 80 за. Против. Въздържали се приема с 81 за против, въздържали се, отхвърля се 12 за, против, въздържали се, приема се. Осемдесет и три и сто седемдесет и две, които са идентични, За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 84. имко 13, имко 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме това гласуване. Тези три изменения 84, 13, 11. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 А, е, иска се проверка на изменение 91. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се първи компромис. Прелистваме по-нататък. 121 за.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 Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 124. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. 125 пада. Компромис 2. Против? Въздържали се? Приема се. Прескачаме. Страница 7. Изменение 152 за. Против? Въздържали се? Приема се. 153 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 154 за. Против? въздържали се, отхвърля се. Имко 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3, Петър Лиза. За, против, въздържали се, приема се. Прескачаме и гласуваме 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Прескачаме. Прескачаме до изменение 215 за, против, въздържали се, отхвърля се с 217. Проверяваме електронно 215. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 217 пада. Е, преминаваме към консолидирано изменение 5. Електронно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Можеше да бъде и компромис. 225 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 30. 226 да проверим. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 30 и 31 заедно за. Против, въздържали се, приема се. Проверяваме 3031. Електронно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 227 пада. 228 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 229 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 и 33. 35 и 36 всички заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 имко за. Против. Въздържали се. Приема се. 231-234 заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34, имко 38, заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, за, против, въздържали се, приема се. 235 235 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 236 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 237 за. Против. Въздържали се. Приема се. 238. С устно изменение. Коза. Е за? Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Консолидирано изменение 6. Електронно. Предлагам. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 247 и 48 се отхвърля, 249 за, против, въздържали се, отхвърля се, 250, 251 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се, 252, 253 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се, 254 и 255 заедно за. Против? Въздържали се, отхвърля се. Да проверим 254 и 255. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 256 за. Против? въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, пада. И гласуваме компромис 7. 258 трябва да се гласува за. 258 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 7 за. Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме е, към големия блок по член 16. Е, изменение 40 до 265 за. Против? Въздържали се? Не е ясно. Да проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 266, 67, 68 и 70 Зад. Падат, падат. Падат ме поправят. Гласуваме Имко 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 и 271 заедно за, против, въздържали се, приема се. 42-49 за, против, въздържали се, приема се. преминаваме към точките от преамбюла. Изменение 44, имко 1 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 46, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 47 за,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 заедно за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение едно за. Против, въздържали се, приема се. Имко пет за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 2 за против, въздържали се, приема се. 53-55 заедно. За? 53 и 55 гласуваме. 52 се отхвърли. Сега гласувам 53-55 заедно. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 3. За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 8 и имко 10 са идентични за, против, въздържали се, приема са. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 78 пада. 79, 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно за цялостното предложение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме сега заключително, електронно за а, законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Поздравявам докладчика. Сега ще попитам докладчика дали желая да започне преговори с съвета или не. Кажете да или не. Бих искала да отговоря с да, имайки предвид резултата, но разбрах, че някои от колегите не са имали време да огледат задълбочено а, измененията, тъй като бяха направени съществени изменения. Ако докладчиците всяка ми дадат сигнал, че ще ме подкрепят, аз бих отговорила с да. Бихте ли ми дали сигнал? Добре, Що ме така, а, моля за подкрепа. Добре, единодушни ли сме за това, че започваме преговори? Има възражение Линда Макаван. Sorry, Chair, do... Съжалявам, но ние възражаваме в момента и бихме искали през, да се съберат отново докладчиците в сянка през януари и тогава да се обсъдат нещата. Не приемаме днес да се започнат преговори. Има възражения от социалистите и демократите. Те предлагат през януари да вземем решение. Значи през януари ще решим дали започваме преговори с съвета. Добре. dann möchte ich mich, weil wahrscheinlich ein, zwei oder drei Сега, колегите, които искат да напуснат залата, allen Kollegen bedanken für die Zusammenarbeit in diesem Jahr. Тези, които си тръгват, на тях искам да, а, колеги, искам да ви пожелая весела коледа и весело посрещане на нова година. Бъдете здрави, живи и елате отново ведри и свежи на работа. Благодаря и на колегите преводачи. Ние много ценим тяхната работа. Но, преди да се разделим с всички, от... продължаваме нататък. И това е, е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 Tagesordnungspunkt 21. така преминаваме към 21 точка. Das jetzt diejenigen, die weiter teilnehmen möchten, hier Колегите, които искат да продължат, значи остават в залата, а другите, които искат да си тръгнат, с тях се прощаваме. Клаус Берент има думата. Сега от комисията а на екраните имате презентацията. Комисията има думата за презентация. Благодаря, господин председател, за възможността да ви представя и да обсъдиме доклада на комисията относно безопасното използване на химикали в е, рамките на регламента КЕО. Може ли да видим следващият диапозитив? Най-лесният начин да се да да се информират потребителите и а, обществеността за, за безопасността или опасността а, на химикалите с пиктограмите и упростеното послание а, и включително и а, предупреждения за безопасност. Съществуващите в момента пиктограми допълват или са много близки до тези, които съществуваха преди това. Писк само искам да ви припомня какви бяха правомощията на комисията и по-скоро на Европейската агенция за извършване на изследване съгласно член 34 агенцията ще трябва да, произ... да, да извърши изследване относно а, приложението на а, регламента, който ще бъде представен после на Европейския парламент и съвета. И това изследване трябва да се проведе с конкретното и активно участие на всички заинтересовани страни. И след това комисията ще прецени дали има необходимост да се е, направят е, промени. Сега няколко думи за изследването, което се извършва от е, Европейската агенция. Тя го извършва в тясно сътрудничество с експертите на държавите членки и мрежата за информиране, която беше е, създадена с цел информиране на широката публика за опасностите от използването на химикалите. Изследването се проведе първо чрез допитване на Евробарометр и след това въпросник който бе изпратен на 26 000 граждани и техните отговори се смятат за представителни за 500 милиона граждани на Европейския съюз. Европейската агенция също така извърши едно изследване на качеството относно а, доколко етикетите и е, съдържанието е, водат до поведение, свързано с е, безопасност. Цялото изследване е публикувано на сайта на Европейската агенция. Какви бяха резултатите от изследванията? Те са следните. Първо, установихме, че някои от новите е, пиктограми КЕО са, се разпознават и техното съдържание е добре е, известно на европейските граждани, защото те напомнят пиктограмите от предишната, залегнали предишната система. А, виждате някои нови е, пиктограми и до тях е, старите пиктограми. Много ви моля следващото. Виждате това за запаляемо, за възп, възпламеняване практически 80% от а, символите са залегнали в новата пиктограма. Същото въжи и за второто. Поне така отговарят 80% от анкетираните граждани. Следващо. Не е очудващо обаче, че някои от новите пиктограми КЕО като тази, например, защото това е нова, нова пиктограма, означаваща опасност за здравето. Е, не се разбира от публиката, която не я разбира. Само 20% разбират а, е, смисъла на тази пиктограма. Още един нов символ. Е, виждате, това е нещо, което би трябвало да бъде много добре познато на гражданите, но само 11% разбират неговото значение. И още един, една пиктограма с черепи и кръстосани кости. Виждате Колкото и да е добре позната тази пиктограма, само 33% от гражданите разбират нейното значение. Бяха направени и други изследвания и в които пък пролича, че а, по принцип тази пиктограма е добре позната на широката публика като символ на опасност също така опаковките на, прод, на продуктите е, носят в себе си съдържание, което противоречи на етикетите. Става дума за цветове или, или картинки на хора в природата и така нататък. И обикновено хората а, си вадат заключение или решават, че този продукт не е опасен и не... Така че трябва да има допълнително обозначаване на, за опасността на продукта. Следващият а, диапозитив. На основата на тези изследвания Аген, агенцията не се не, не набляга толкова на самото описание, колкото на а, свързаното с безопасността послание и пиктограмите. А, за сега обаче смятаме, че няма необходимост а, да се измени регламента. Затова смятаме, че е в е важно да се приложат следните пет препоръки, да има допълнителни дейности, свързани с подготовка и провеждане на различни дейности за защото широката публика да бъде много по внимателна и да се заостри вниманието за безопасността на продуктата. Знаеме, че някои а, че за сега задължителните предупреждения са ам, на етикетите само на продуктите, а не и на смесите, които за, за смесите е, това предупреждение ще стане задължително през юни 2015 година, така че държавите членки и е, Европейската агенция е, трябва да вземат съответните мерки, като Европейската агенция ще бъде добрия координа, най-добрия координатор и ще прецени а, кои са целевите групи в а, Словения има, се, се преподава в началните училища предмет, свързан с опасността на някои продукти и това, и това има доста добри резултати, дава доста добри резултати за сега. Сега, за сега все още смятаме, че не трябва да се променят самите пиктограми. Необходимо е време е, широката публика да свикне с тях, е, както и с е, другите компоненти, залегнали в етикетите. като не забравяме, че те ще станат задължителни за смесите чак през юни 2015 година. Същевременно трябва да помислиме заедно с държавите членки за възможността да се упрости съдържанието на етикетите, защото за сега има прекалено много изисквания относно посланията, свързани с безопасност и като че ли има свръх много информация, свръх изобилие на информация. И от сега нататък ще, ще, ще започнем заедно с заинтересованите страни и държавите членки да мислим за упростяването Същевременно смятаме, че ще бъде добре да се направи един преглед след 1 юни 2015 година, след като стане задължително етиктирането на ам, смесите. И тук тогава още веднъж да, прецен, да прецениме е, целесообразността на съдържанието, залегнало в етикетите и пиктограмите. И производителите и вносителите трябва да бъдат насърчавани е, да е, създават упаковки, които да отговарят по-добре на съдържанието на даден е, продукт. И трябва да прецениме кои, кои биха били най-добрите методи за работа с интересованите страни и държавите членки, за да може това да стане наистина факт. Това е което имах да ви кажа. Ако имате въпроси, съм на ваше разположение. Благодаря за презентацията, а сега давам думата на колегите. Имам в списъка си седе е, имам няколко оратора. Госпожа от тази. Госпожа Хаси. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Комисиале. Радвам се, че мога да говоря и собствения си матерен език. Тук благодаря на комисията за а, доклада, за представенето на състоянието на нещата. С оглед на направените препоръки, няма какво точно да добавя, но просто бих искала да кажа, че безопасното използване на продукти и химикали е един, една много широкообхватна тема. И по тъй като ние до сега не сме се занимавали много подробно с а, този проблем. А, съществува регламента РИЧ, разбира се, а, съгласно който трябва да бъдат а, внасани доклади в Европейската агенция. В случай, че а, някои от съставките на, да речем, на дадено вещество а, а, им дава повод за загриженост. Тоест, а, нотифициране, но, но, но, но на практика а, е, агенцията получава много малко нотификации от А, отколкото се предвиждаше първоначално. Като че ли просто държавите членки или производителите не се съобразяват достатъчно с изискванията. За едно, вещество, за едно вещество сме са получени 96 нотификации и, и още е, едно вещество е било споменато и седем пъти в доклади до агенцията. Всички други вещества са били докладвани само поведнъж. Така че предвид а, списъка от а, химикали, предвид тяхното количество и предвид задължението за а, докладване, като че ли струва ми се, че има някакво разминаване. Така че трябва да помислиме е, какви мерки биха могли да бъдат е, предприяти, за да осигуриме наистина безопасна употреба на химикалите, защото когато е, гражданите купуват подобни е, вещества и ги използват е, в е, някаква ежедневна домакинска дейност или включително нещо свързано с колите им и така нататък. Те не си дават сметка, че става дума за опасно вещество. Откъде купуват това, този продукт, като че ли купуват нещо най-обикновено. Следващият оратор, госпожа Клас. Благодаря. Аз съм малко загрижена. Имаме много <clears throat> разпоредби, в много области имаме разпоредби, особено що се отнася до устойчивата употреба на пестициди и биоциди. Вие споменахте и химикалите в дрехите. Значи имаме етикетиране на много равнища и не зная къде да започнем. Мисля, че е, предложението на комисията е много разумно. Трябва да е, се съсредоточим върху заостряне на вниманието и да популяризираме етикетирането. Това е едно разумно, една разумна изходна точка, т.е. да провеждаме кампании, информационни кампании. Ние вече сме започнали. Е, не би било разумно да променяме насоката на работата си. Нека информираме хората какво означават тези етикети, тези пиктограми. Сега един етикет не може да е, е ръководство за употреба. Ние просто искаме да информираме хората какво имаме предвид. В противен случай етикетите ще са прекалено обемни. Значи информационни кампании, оборучение, образование, това според мен е най-добрия подход. Благодаря и сега давам думата на комисията. Sind uns beide willkommen. Bitte. DG Enterprise. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Ще отговаря първо на госпожа Клас. Първо, благодаря госпожо Клас за това, че подкрепяте нашето предложение и че смятате, че трябва наистина да насочим вниманието си към е, за заостряне на е, повишаване вниманието на широката публика. Няма да навлизам в е, подробности от е, изследването, но вие можете да го прочетете на нашия сайт, на сайта на агенцията и ще видите е, че етикетите са много различни в различните държави членки. В северните държави членки знаците за опасност са много по-видими и също така разлики има и по е, различните, в, по различните видове продукти. И също, също така има и много повече черв, така наречени червени етикети, които а, а, по, имат а, за цел да привличат още повече вниманието на гражданите. Така че а, е, тези разлики трябва да бъдат в центъра на нашето внимание и за по-нататък. Що се отнася до докладването? ще дам думата на господин Ханс. Той ще отговори на въпроса. Благодаря, госпожа Лоси, за този въпрос. Ние така направихме много пред, предложе, предположения относно залегналите в Рич разпоредби, очаквахме едно, друго, но се оказа, че понякога сме били съвсем прави, е, а понякога нашите предвиждания са били абсолютно неоснователни, както примерно е, свързаните с е, регистрация. Колкото до докладването също бройката съвсем не отговаря на нашите първоначални предвиждания. И наистина проблема е следния. Трябва да помислиме защо има такова разминаване между предвижданията и действителността, да разбереме къде е проблема, дали нашите предвиждания не са били правилни или междувременно нещо в РИЧ не функционира и Европейската агенция би могла да вземе съответните мерки за по-доброто приложение или за по-добро информиране и така нататък. Така че ще продължиме работата с колегите от агенцията и ще направиме съответните проучвания. Благодаря. Благодаря и за презентацията и за това, че я представихте. Преминаваме към точка 22. Това е остен въпрос от наш колега. Давам му думата. Благодаря. Колеги, вие може би знаете, че в Поединеното кралство ние забелязахме болест по дърветата и ясените умират поголовно. Това, тази болест е причинена от една гъба, калакра синея. Това е проблем не само в Обединеното кралство, в целия европейски проблем това е, съюз това е проблем. И, но ние помислихме, че е добре да забраним вноса на заразени растения. Каква, какви, какво може да се предприеме в това отношение на европейско равнище? На второ място, подправяме е, поглед в бъдещето и какво виждаме? Експерти казват, че един от основните въпроси е факта, че тези вредители идват отвън, е, отвъд Европейския съюз. Имаме голяма оживена търговия с трети страни и е, чрез вноса се получава заразяване на растителните видове. Комисията как е, би се решил един такъв проблем, какъвто е проблема в Обединеното кралство? И на второ място, какви полки се изведоха от проблема с измирането на растенията? И на трето място, какво смятате да направите в бъдещето законодателство за да предотвратяване на вноса? Смятате ли да запълните до евентуалните пропуски в законодателството? Давам думата на, кол... на комисията господин колеги, директор на дирекцията. Merci, monsieur le président. C'est un plaisir pour... Благодаря, господин председател. Голямо удоволствие е да взема думата пред вашата комисия. Да, Госпожа Макаван повдигна един много сложен и голям проблем. Но това не е ново. Болестта по ясените бе наблюдавана в началото на 90-те години в Полша, където се разпространи се предимно в Полша. Става дума за една гъба, която а, трудно бе свързана с самото заболяване. Трябваше доста време на а, изследователите преди да направят връзката между двете. Значи, както казах, това беше през 90-те години. Но става дума за едно заболяване по растенията, заради което, по, за което няма предвиждан а, необходимост от докладване в Европейския съюз. Обединеното кралство през март 2012 година докладва за първ път за заболяев, заболеваемост по а, растенията и по-скоро за а, млади растения и а, внесени от а, континента, от Европейския съюз, които са били присъдени от а, Европа в а, Обединеното кралство с а, цел залесяване. Значи през, през март, както казах, Обединеното кралство докладва и в момента са установени 309 огнища на, зъб, на болестта, като в източна Англия има най-голям брой, но на практика болестта е разпространена в цялата страна, включително и в Шотландия. В в а, раз. А, в новозалесените, но ново посадените горички и в парниците. Но е, тъй като тази гъба е много устойчива и трудно може е, да бъде унищожена, е, тъй като се разнася от вятъра, може да, може да, се, може да се смята, че а, с източния вятър болестта е, е а, а, пренесена от континента към Англия, освен от а, младите а, дръвчета. както, както, както казах, гъбата е изваредно устойчива. Каква, какви могат да бъдат нашите заключения или какво, какви уроци бихме могли да извлечем от това а, заболяване. За сега все още няма сведения от трети страни, така че за сега можем да кажем, че болестта е разпространена предимно в Европа. А, това, че няма докладване, че, не, че няма на лице докладване на заболеваемостта, това не означава, че е, тя не е разпространена в отделните държави членки. Бихме могли също така да. Е, Кажем, че контрола на новопоявяващите се заболявания трябва да бъдат обект, трябва да бъде, да бъде много по-строг и най-вероятно през следващото тримесечие, първото тримесечие на 2013 година ще бъде направено за предложение законодателно предложение, едно от един цялостен а, пет пакет от пет предложения, свързан с растителната защита и ем, състоянието на разсада. В, в това законодателство ще бъдат включени разпоредби, свързани с вноса на овошки и също така внос, вноса на плодове в дървени щайги от трети страни. Но подобен контрол изисква много средства, изисква инспектори, изисква финансови средства, а в момента, в който администрацията в различните държави членки трябва да осъществява економии, въвеждането на нови мерки ще бъде трудно. За това ще трябва да се да се приемат едни много по-ефективни мерки, да има един по-добър сканинг от страна на държавите членки и да се е, въведе задължение за е, спешно и е, задължително докладване на е, заболяването. Е, мер, мерките трябва да бъдат е, много по е, спешни 309 са огнищата в, в Обединеното кралство на, на, на, на практика вече е, като че ли е късно да, за предотвратяване. Вярно, вярно е, че и е, изследванията не бяха, не бяха много ясни, много категорични през 90-те години и е, болестта не беше ясно идентифицирана. Трудно е обаче да се е, вземат мерки за превенция, когато става дума за болест, която се пренася по вятъра не става дума тук само за ясените, става дума и за други растения, но още веднъж повтарям, става дума за една болест, която може да зарази растения, които са на десетки и стотици километри дори от мястото, от първоначалното огнище. I would like to thank благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на Европейската комисия за отговора и на Линда Мак Еван за това, че зададе въпроса. А, това обаче ми се струва, че не е изолиран проблем. Той е част от по-големия проблем с инвазивните видове, привнесените видове. Аз съм леко изненадан от това, докъде сме стигнали днес през 2009 година. Загубите от инвазивни видове бяха изчислени на 12 милиарда евро годишно. И тогава комисията и съвета разбраха, че признаха, че спешно трябва да се поведе борба с тези инвазивни видове. Комисията започна да работи върху законодателство, който да реши този проблем. Комисията вече от 2-3 години работи по създаване на такова и аз имам един съвсем прост въпрос към Европейската комисия. Бихме ли могли да очакваме предложение за законодателни мерки е, срещу огромния проблем с инвазивните привнесени е, видове? Имам предвид не само болестта Штайнбек, която е, обсъждаме днес. Е, отново повтарям, е, това, за което говорим, е част от по-голям проблем. Линда Макаван. Благодаря много за е, ясното обяснение, което получих от комисията. Е, още едно нещо. Е, предвижда ли се в новото законодателство задължение за е, докладване? Е, тъй като в досегашното законодателство нямаше задължение за докладване и съответно много държави, включително и трети държави, не, не ни информират за наличието на такива е, проблеми.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 Що се отнася до инвазивните видове, Генерална дирекция околна среда отговаря за тях, тъй като ние разграничаваме от една страна болестите, които спадат към Генерална дирекция Санко. Аз отговарям за заболяванията по растенията, Ванко отговаря за животинските заболявания когато става дума за инвазивни видове, то те спадат към правомощията на генерална дирекция ам, околна среда. Това а, въжи за корейските катерички или а, сибирските а, насекоми, които заразяват нашите растения, но мисля, че ще трябва да обсъдиме проблема с съответната служба, която отговаря за тези видове, но в целия пакет би трябвало да се включи, да се включи пакет от мерки за растителна защита, не само а, контрол на а, растенията, но и контрол върху инвазивните видове. Независимо дали става дума за внос или за това, че частни лица си внасят е, е растения за собствена, за собствена употреба. Тоест, инспекторите би, трябва да имат, би трябвало да имат възможност да провеждат контроли, такива каквито до сега не са могли, поради липса на правни е, основания. Колкото до, до формата, законодателната форма, ние е, избрахме създаването на регламент, защото до сега съществуваше директива, е, която трябваше да бъде транспонирана от е, държавата е, членка в собственото си законодателство, като всяка държава членка приспособяваше някакси нещата е, съгласно спецификите. Докато следващия законодателен акт ще бъде пряко приложим и сме предвидили срок от 3 е, дни за задължителното докладване. Ако дадена държава членка не се съобрази с а, е, тези изисквания, ще съществува методи за принуждаване и същевременно ще има и а, намаляване на, финансовите, на финансовата помощ. Защото ако се предостави една масивна финансова помощ в началото на установяването на заболеваността, могат да се вземат мерки, защото 3 месеца или 6 месеца по-късно, когато насекомите са вече в цялата страна или гъбите са разпространени, е вече твърде късно. Така че в следващото предложения за законодателство ще бъдат, ще залегнат всички тези мерки. Вие ще ги получите в началото на 2013. Благодаря. Да видим тогава какво ще се случи в 2013 година. Естествено ще следим този въпрос. Благодаря на колегите за дебата. Благодаря на комисията за, отго... за това, че отговори на въпросите и че представи предишната презентация. С това изчерпахме дневния ред. Ще се видим отново на 23-24 януари в Брюксел. Сега отново искам да пожелая на колежките и на колегата Весела Коледа, на всички присъстващи естествено също, весело посрещане на нова година. И ще се видим, живи здрави, надявам се, следващата година отново. Имаме много работа да се свърши и със сигурност това ще бъде една много напрегната година. Ораторът благодари любезно и на преводачите и ние благодарим за вашето внимание. Довиждане.